Обновяваме заседанието и продължаваме с следващата точка от дневния ред. И избор на заместник-председатели на Европейския парламент. Получих имената на следните кандидати за тази длъжност. Роберта Анджелили, Изабел Дюран, Силвана.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 Алехо Видал Квадрас, Даяна Уолис, Райнер Виланд. Броят на кандидатите е повече от 14 а заместник-председатели на парламента могат да бъдат само 14. За това предлагам да преминем към гласуване. Започваме първия кръг от гласуването. Преброителите ще бъдат същите, както при избора на председател. Затова моля преброителите да заемат местата си до урните и те ще гласуват последни. Повтарям, тъй като броят на кандидатите е по-голям от е, броя на местата, съгласно член 15, алинея 1 от правилника, трябва да проведем тайно гласуване. Правилата са следните. Всеки използва една карта за гласуване – и гласува индивидуално. Много ви моля да вземете местата си. Чета много важна част от регламента. Повтарям. 14 са местата за заместник-председател. Кандидатите, които получат абсолютно мнозинство, се считат за избрани. А при втория тур ще бъдат избрани останалите. При евентуален трети тур ще е достатъчно просто мнозинство. Should reach the message? rozdano koperty i karty do głosowania. Искам да ви уведомя, че са разпространени и пликове. Моля, използвайте само получените бюлетини, поставяйте кръстче срещу името на избрания от вас кандидат, защото са 14 свободните места, което означава, че имате максимум 14 гласа. Ако в бюлетината ви са отбелязани повече от 14 имена, бюлетината е недействителна. Ако допуснете грешка, моля обърнете се към разпоредител, който ще ви даде нов, е, нова бюлетина. Старата ще бъде унищожена всяка бюлетина с повече от 14 посочени места ще бъде недействителна. Откривам гласуването. Повтарям, колеги, откривам гласуването. I would like to ask if it is connected with election. Your voice, yeah? Yes, please uh, take, take a vote. Това, което искате, ще свързано ли е с избора? Имате думата. Искам да попитам дали има някакво минимално изискване при гласуването. Няма. Благодаря ви. Thank you for this question. Благодаря ви за въпроса, господин Сайер. Господин Сайер, благодаря ви за въпроса. Не става дума за минимален брой. Можете да отбележите едно име или две имена. Няма значение. Благодаря, че зададохте този въпрос. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Госпожи и господа, колеги, искам да попитам дали има човек, който все още не е гласувал. Яцек, ще те чакаме колкото трябва и колкото искаш. Е...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 значи държат да участват в избора. do that very Много ви моля експедитивно да гласувате. Uh... I am asking you second time, is anybody too ready to take part in the election? Втори път питам, има ли някой, който все още не е участвал в изборите? И трети път питам. Всички ли са готови? Замикам гласование. Прекратявам гласуването. Повтарям. Прекратявам гласуването. Сега моля преброителите да а, отидат в зала R01101 за преброяване на бюлетините и Прекъсвам заседанието. Ще бъдете известени кога ще продължим. Около час ни трябва, за да продължим. Или 45 минути, но във всеки случай не повече от час. Прекъсвам заседанието.